Państwa, z opóźnieniem będziemy rozpoczynać. Предлагам ви да започнем, макар и с малко закъснение, както обикновено. Ситуации, къде приезжаю пани и панове послове, але теж выпада нам час. Но понеделник е ден за пътуване, всеки откъдето е, Но така или иначе се налага да работим и в понеделник за това да се вземем за работа, госпожи и господа, уважаеми гости, които ще представя след малко. Добре дошли! Все пак малко организация преди това. Първо приемане на проекта за дневен ред. Ако няма възражения, той се приема. Съобщението на председателя е, че днес може да се следи заседанието в интернет. Имаме гости. Господин Дес и голяма група германски журналисти, които ще отразят нашата работа. Също така, има и френски журналисти в залата. Те са журналисти от Франс Троа. Много се радвам, че днес сте тук. Е, говорим наистина за много интересни теми. Добре дошли! Първата точка по същество вече е проучване въздействие на цифровата економика върху веригата за доставки на храни и ОСП. Представянето е от Моника Пеше и Мария Кирова от Валдани Викари и Асочати от Италия, както и Катрин Зоме от Вагенинген Ресърч, научно-изследователски център в Нидерландия. Проучването е по искане на Комисията по земеделие. Поръчано е и управлявано от е, тематичен отдел Б. За това ще започнем с представяне на проучването, което току-що посочих – Още през ноември 2017 година обсъждахме темата. Тогава изразихме желание да бъде извършено това проучване за начина по който цифровата економика се отразява на земеделското производство. Винаги е, сме е, свидетели на големи новости, особено сега в така наречената четвърта промишлена революция, която трябва да доведе до по-устойчиви производствени системи. Цялата верига е, в земеделието трябва пълноценно да се възползва от е, новите възможности – проучването се спира най-вече на неблагоприятните последици от някои технологии. Свидетели сме на технологичната революция в земеделието, което се изразява в така нареченото прецизно земеделие, в интернет на нещата, автоматизацията в селското стопанство и така нататък селското стопанство има голям потенциал за използването на новите технологии за постигане на целите на ОСП. Както казах, проучването е възложено и управлявано от тематичен отдел Б. Още веднъж казвам добре дошли на нашите гостенки. Искам да ви дам сега веднага думата. Вие преценете как ще си разпределите времето и кой ще започне, но ви моля не повече от общо 20 минути. Понякога знам, че това не е възможно. И все пак трябва да се придържаме към някакъв график. Заповядайте. Um, good afternoon and um, thanks. Добър ден и благодаря за възможността да представя нашето проучване. Постарали сме се да обобщим съвсем накратко това доста пространно проучване. Вие разполагате с пълния текст, а ние сме изготвили само най-важните елементи – ще се спрем първо на основните тенденции в цифровата економика, плюсовете и минусите, позициите на заинтересованите страни. Малко по-подробно ще спрем на технологиите с неблагоприятен е, ефект, някои казуси, съвсем накратко. По-подробно те са посочени в самото проучване. Въздействието на вертикалната интеграция, въздействието върху ОСП и заключенията. Започвам с основните тенденции. Расте търсенето на технологиите в селското стопанство и това може да помогне на земеделските е, стопани да посрещнат сегашните и бъдещите предизвикателства. Говорим за демографските тенденции, е, които са възходящи. Успоредно с това се увеличава и покупателната способност, потреблението расте и се променя. Все повече се търсят органични храни, настоява се за проследимост, много по-голямо значение придобива происхода на храните. Всичко това влияе върху начина по който потреблението определя търсенето на нови видове продукти. И Разбира се, всичко това е на фона на големите екологични предизвикателства, растящите разходи и конкретната потребност от повишаване на производителността без съществено увеличаване на разходите. Всичко това изисква въвеждането на цифрови технологии в селското стопанство. Както вече казах, информираността на потребителя, търсенето на нови е, органични или биологично чисти продукти е, расте. Хората искат да знаят къде са произведени е, храните, как са произведени и всички тези тенденции се определят от пазара, от потребителите. Цифровизацията също допринася за по-голямата интегрираност е, по цялата верига на стойността, улеснява потоците информация и продукти, както и променя начина на взаимодействие на е, страните в е, тази верига. Въздействието е различно в зависимост от размера на земеделските стопанства и различните нагласи спрямо иновациите, което зависи от размера на стопанството, а и от възрастта на земеделските стопани. Технологиите имат потенциала да определят облика на земеделието в бъдеще Тези нови технологии дават възможности е, за по-добро справяне с е, болестите, опазване на околната среда, но някои технологии имат неблагоприятни последици. Не знам дали може да прочетете всичко на екрана. От лявата страна сме обобщили основните предизвикателства вече споменах размера на стопанствата. В Европа средният размер на земеделските стопанства е много различен от американския. Малките и средните е, земеделски стопани много често нямат достатъчни познания, умения и възможности да инвестират. И те трябва да са сигурни в това, че иновациите са ефективни и намаляват риска от несигурност. Така или иначе, в земеделието има много свързани с околната среда рискове и земеделските стопани избягват всякакви допълнителни рискове. Основно изискване за цифровизацията навсякъде, не само в земеделието, е широколентов обхват, добра връзка с интернет, а това понякога е предизвикателство, особено в селските райони. И разбира се, една от най-актуалните теми, така нареченото добро управление на справедливото разпределение на информацията. Кой е собственик на данните? Кой ги разпространява? Всичко това определя начина по който се развива цифровизацията. Има и някои потенциално отрицателни въздействия, като загуба на работни места, защото говорим за автоматизация. От друга страна, има опасност от монополизация, навлизане на едрите играчи, които са толкова могъщи, че категорично печелят в конкуренцията с малките. Има обаче и предимства. Предимствата са категоризирани първо по отношение на земеделските стопани. Увеличава се продукцията, подобрява се възможността за прогнозиране, намаляват се производствените разходи и се подобрява е, здравното състояние на е, животните за потребителите е, най-важно е информацията за продуктите и по-високото качество на е, продуктите за държавните органи. Положителното въздействие може да се види в е, по-точна и по-задълбочена оценка и повишена ефективност на ОСП за околната среда. Положителната последица е намаляването на потреблението на вода и в крайна сметка подобряване е, на влажността на почвата, използването на различни е, торове. Има и някои нови пазарни субекти, агротехническите компании, които предлагат нови възможности, особено за малките и средни предприятия, но те навлизат в цялостната верига на е, стойността. Това са нови играчи, които в бъдеще ще бъдат част от веригата, за сега все още не са и има много новосъздадени предприятия. Тоест, има потенциални е, предимства, както и много предизвикателства. От гледна точка на заинтересованите страни, мога да кажа, че има много голямо разнообразие в становищата им. Доставчиците които работят с земеделските стопани, трябва да развият нови умения и да бъдат по-добре интегрирани в стопанството преди, защото се изисква по-добро събиране на данни и споделяне на информация. А това има въздействие в крайна сметка и върху доставчиците на земеделските стопани но това изисква и промяна в тяхното управление и взаимодействие с останалите. Що се отнася до земеделските стопани, не всички имат желание да приемат незабавно и безусловно цифровизацията. Особено голяма е риска в началото на процеса на цифровизация, когато има най-голяма съпротива. Но колкото повече земеделски стопани възприемат и прилагат цифровизацията – толкова по-ясно става, че тя е надежна, създават се доверени източници на информация и това кара и други стопани да се присъединят. Процесът е бавен и той няма да обхване всички едновременно. Затова ролята на някои категории, като например кооперациите за създаване на повече доверие в средата, има решаващо значение. Дистрибуторите и търговците на дребно са най-близо до потребителите, затова те настояват за повече пазарна информация, те настояват за въвеждането на сенсори за събиране на информация, защото именно тези датчици ще им дадат възможност да предоставят повече информация на потребителите. От друга страна, в рамките на цифровизацията все по-голямо значение придобива електронната търговия – в нея се включват нови пазарни субекти, променя се конкуренцията, променят се и бизнес моделите за работа в тях. В производството на плодове и зеленчуци, например, цифровизацията може да ускори процесите, да ги усъвършенства, за да може по-голямо количество и по-високо качество да бъде предлагано във всички случаи на потребителите. Предлага се и е, повече информация в сравнение с миналото. Има тенденции, които са свързани с е, производство и доставката на местно ниво, но дори и там цифровизацията ще осигури повече информация, включително и за въздействието върху околната среда за ново създадените предприятия вече казах няколко думи. Те са новите пазарни субекти и те променят пазара в сравнение с миналото, когато иновациите идваха от най-големите, от Байсев, от Монсанто. Тенденцията обаче днес е друга. Вместо с вътрешни ресурси те да влагат средства в научни изследвания и иновации, те ги възлагат на външни доставчици. По такъв начин вече нямаме вътрешни разработки, а имаме въвеждане на иновации, е, разработени от е, външни изпълнители. В Съединените щати този процес е много напреднал, в Европа не толкова, но именно това е двигателя на иновациите в момента. Международните и държавните а, организации и органи искат цифровизацията да допринесе за решаването на проблемите на обществата. Намаляване на употребата на пестициди, борба с измененията на климата, намаляване на въздействието на земеделието върху околната среда, повишаване на безопасността на храните – по всички тези насоки цифровизацията може да помогне. И разбира се, имаме и гледната точка на учените, които чрез цифровизацията имат много по-широк достъп до информация, което ще означава допълнителни знания и нови инвестиции. Сега ще продължи колегата. Yes. Uh, Благодаря много. Още на ниво предложение за научно изследване. Разделихме технологиите на такива с високо, средно и ниско въздействие. Тези с високо въздействие са интернет на вещите, автоматизация, роботизация, е изкуствен интелект, проследяемост и големите бази данни. Очакванията ни са тези технологии да имат много широко отражение в, дългосрочен, в краткосрочен план. Онези технологии, които очакваме да имат средно по сила въздействие, вече са развити и, но още не може да се предвиди точно как ще се използват. Става дума за блокчейн, за глобалните навигационни сателитни системи и за виртуалната действителност. Това са технологии, които много бързо се развиват и подкрепят приложението на други технологии, но те самите за в бъдеще няма да имат много голямо въздействие много голямо е, въздействие няма да имат най-установените технологии, а именно информационните и е, комуникационните технологии и е, широколентовия интернет, тъй като те вече са оказали своето въздействие. Направихме проучвания на различни случаи. Един проект, който започва днес. Това са случаи, които не са разглеждани дълго време, но сме ги включили в предложението. Става дума за използването на антибиотици и използване на различни технологии, изкуствен интелект, интернет на вещите, големи бази данни. Това е проект, който се провежда в Германия. Има друг проект за улавяне на болести по различните култури достатъчно рано. Е, роботизация се комбинира с, с е, изкуствен интелект и е, особено на внимание се връща на маслините и в Испания и на лозята. Що се отнася до комбинираните технологии, в големите бази данни могат да се разгледат различни типове информация и да се комбинират. Да кажем, е, данни е, за състоянието на пасищата, за околната среда, за млекопроизводството, за здравето на животните и прочее. В Гърция има интересен проект, който включва изследвания за а, зеленолистни растения а, с дронове изкуствен интелект и интернет на вещите. А, хидропонни системи се изследват в един от другните проекти и блокчейн се използва а, за проследяемост за яйца, мляко, портокали, домати и сямга. Това е от полза за потребителите и е интересно за тях. Използването на виртуална действително също е интересно за потребителите. Нещо, което се прилага от Макдоналдс в Съединените щати за проследяване на картофите и тяхното събиране. В Европа се използват навигационните системи за проследяване на влагата на почвата. Също има оптимизиране на веригата за доставки – на биоресурси. И се е, събира информация за логистиката, планирането, предвижването и се анализира. Разделихме случаите, които разгледахме на три групи е, и говорихме първо за ефективността на веригата на натрупване на стойност говорим за намаляване на риска, да кажем, при здравето на свинете или при е, растителната защита. Има също възможности да се разгледат почвите и тяхната влажност. Другата група, на по-големите групи, хидропониката и е, големите бази данни – И накрая връзката между потребителите и производителите, благодарение на блокчейн и виртуална действителност. За целите на ОСП направихме оценка на тези случаи. Що се отнася до целта да се поддържа пазарна стабилност, това се постига чрез повечето от тях, защото намаляването на риска увеличава пазарната стабилност. Друга важна цел е да се откликне на очакванията на потребителите, да се намалят цените, да се увеличи ефективността и да спаднат рисковете. Възможно възможности има за проследяване е, чрез виртуална реалност. Нещо, на което се харесва на потребителите. Друга цел подобряване на доходите на селските стопани и увеличаването на сълскостопанската конкурентна способност. Всички приложени технологии са ефективни тук. А, освен това, те са ефективни и за друга цел, а именно защита на околната среда, защото се средят по-отблизо заболяванията, предвиждат се по-рано, по-малко въздействие има върху околната среда и по-малко разхищение на ресурси. Що се отнася до целта за намаляване на въздействието върху климата, се намаляват разходите от транспорт, там където има по-къси вериги на натрупване на стойност. Две от целите на ОСП не са покрити тук. С разнообразие и развитието на селските райони. Ако се остави на силите на пазара, тези цели няма да бъдат поддържани. Това е очевидно. Даже ще има а, конфликт с някои от другите цели. В заключение, по последния слайд, кои са основните предизвикателства, които карат селските стопани – да се обръщат към технологии и иновации. ами, промяната в околната среда, промяната в климата, неща, които застрашават селското стопанство, несигурността на бъдещото търсене поради урбанизацията и поради преместването на хора от селски към градски райони, нарастването на населението, предизвикателствата в развитието на обществото, които споменахме, и необходимостта да се оптимизира производството поради по-високи разходи. Има обаче и елементи, които оказват положително въздействие на веригата. Първо това, че навиците на потребителите се променят, те имат нови изисквания, искат да са по-информирани. Е, освен това, това, че съществува добре развита инфраструктура, е, широколентовият интернет вече показва своите добри въздействия и трябва да се подкрепя е, институционално наличността на данните и не, тяхното разположение на всички е много важен въпрос, защото в зависимост от това как се управляват данните, те могат да са от полза или да са в ущърп на развитието на селските райони и разбира се са необходими инвестиции. Що се отнася до въздействието върху веригата на натрупване на стойност? Те са намаляването на риска в сълскостопанското производство – намаляване и на риска, свързан с околната среда, натрупване на ефективност при производството и адаптация към променящите се изисквания на пазара, информация за логистиката по веригата, която трябва да стане по-ефективна, за да се намали разхищението и нови възможности – за потребителите да получат информация за това как са произведени и преработени продуктите. Очаквам вашите въпроси. Извинявам се, че говорихме по-дълго от предвиденото. за презентация. Благодаря много. А сега въпроси. Темата не е особено лесна. Pierwszy wybraliście pan poseł Agniu, ale видя, че размавя с панен Tarabello. Господин Агню иска да вземе думата, но сега е заед, така че давам думата на господин Хойзлинг. Добре, че ми давате думата. Вие говорихте много за нови технологии, за събиране на данни, говорихте за всичко възможно, което наистина е прекрасно. Дали обаче всичко това има смисъл е друг въпрос. Аз не знам дали познавате господин Рош, това е един от водещите технологични производители. Той произвежда различни уреди и в едно интервю той посочва, че възможностите за тези технологии – или по-скоро техните възможности е, много се надценяват. Много от е, земеделските стопани не биха се справили с тях и аз мога да се присъединя само към това твърдение. Тоест надеждата, която е, се свързва с това, най-често се свързва с концерни. Вие посочихте Монсанто, Макдоналдс. Да, наистина, те имат голям интерес. Монсанто е един от големите играчи и въпроса, който вие всъщност зададохте, на кога принадлежат данните, кой ги администрира и кой гарантира на земеделските стопани, че няма да има злоупотреба с техните данни. Този въпрос все още няма отговор, но трябва да получа отговор. За това е, ще се радва много, ако вие предложите отговор. Два пъти накратко споменахте, че е, това би имало предимства в сферата на околната среда. Ако комисарът беше тук, е, щеше да каже, че това е една от големите дейности за економия на пестициди, на торове. Вие имате ли изследване, което да доказва това. Аз не познам такова изследване. Разбира се, ако един земеделски стопанин иска да оптимира стопанството си, той закупува съответната техника, обаче това автоматично не означава по-малко. Е, може би е, дори техниката би била по-скъпа, той би инвестирал повече, за да увеличи производството, но ако смятате, че новите технологии е, ще водят автоматично до ефективност и економия на средства за растителна защита, според мен е твърде прекалено прекалено. Това е по-скоро спекулация. До сега не съм чувал подобно твърдение. Има нови технологии за економия на вода, да, обаче те предлагат съвсем практични възможности, така че е, трябва ли да залагаме на нови технологии? Техниките са известни от десетилетия. Това, което ми пречи в цялата дискусия, че сега се правят нови обещания под мотото има нови технологии и всичко ще стане много по-добро и е, в крайна сметка обаче се забравя, че някой път самите технологии създават нови проблеми. Казвам това като е, биологичен земеделски стопанен, когато земеделските стопани слезат от трактора и е, стъпят на земята, на която работят, ще трябва ли да наблюдават сателитите? Не можем ли да се върнем малко към корените, на всичко към добрата кръгова економика. И е, тук е, не мисля, че технологиите са панацея не искам да ги отричам, обаче тези гигантски надежди, които е, даже и комисията влага в тях, че те ще решат всички проблеми, за мен това е наистина нещо много прекалено, а вие не, дока... не предложихте доказателство противната посока. Сега, като политика, аз бих искал да предупредя е, да не влагаме всичките си пари в такива неща, защото в крайна сметка, е, още веднъж ще повторя, посочихте тези, които ще спечелят. Това са големи големите концерни, а не древните земеделски стопани. Благодаря. Е, часу. Е, и таки коментар. Чекава, че би на твоя wypowiedź powiedział... Имаме още малко време и се чудех. Господин Халтема, какво може да каже по тази тема, тъй като той има малко по-различен подход към селското стопанство нашия подход. Разбира се, всеки има право да има мнение. Вярно, е, че новите технологии са скъпи. И ако искаме да се прилагат, те трябва да водят до спестявания. Иначе е, е, кой ще ги плати? Госпожа Райбуш. Благодаря. Вие е, самия засегнахте този въпрос. Застава въпроса за данните и кой е техния притежател, кой има достъп до данните, как в бъдеще ще се урежда този достъп, това много често са лични данни. Ще ви посоча един пример от моята страна с роботите. Естествено, производителите не искат достъп до данни, това е ясно, обаче няма отговор на въпроса доколко колко могат да се правят собствени опити или пък да се съставят статистики. Във вашето заключение вие казахте, че земеделските стопани трябва да осъзнаят, че трябва да обърнат поглед към технологиите. Аз мисля, че е, селените, земеделските стопани, те е, са открити към технологиите. След войната едва ли има сектор, който е, да е бил толкова е, технизиран, колкото селското стопанство. Въпросът е обаче за какъв вид технологии става дума, къде е реалната печалба и каква е гаранцията за всичко това. Сега е, трябва да има сигурност на данните, когато, да речем, се въвежда една технология, тя трябва да има добавена стойност или трябва да облегчава труда, или пък трябва да води до реални економии и понякога се случва така, че с по-малко технологии, с по-прости технологии е, се постигат по-добри резултати, като че ли вие не учитате това. Не е необходимо да произвеждаме по-ефтино и по-ефективно, ако е, от друга страна не обръщаме внимание на това, от какви резултати се постигат, да речем, по отношение на екологията и климата. Мисля, че цифровизацията тя може да бъде подкрепена до някъде, обаче преди това трябва да се види каква е точно нашата цел, какво искаме да постигнем и разбира се, да не забравяме кои са накрая истинските впечелищи. В момента не виждам селените да са това, защото просто много неща не са изяснени в тази сфера. Благодаря. Благодаря за вашата презентация. Аз мисля, че би било нереалистично да вярваме, че светът навън ще се структурира наново с новите технологии. Не може да се вярва, че ще има сфера, която няма да се опита да се доближи да се опита, казвам, да се доближи до тези възможности. Обаче аз е, бих попитала нещо друго. Спомням си цифри, че само 20% от земеделските стопани в Европа изобщо е, имат някакъв е, път, е, един единствен път е, за достъп до технологиите и това е най-често интернет. Това означава, че като цяло е, тази възможност да се измени селското стопанство ще бъде предоставена само на една група. Има много земеделски стопани, които обработват земята по традиционен начин и ще продължат да го правят. На едно място вие посочвате, да, има проблем, когато поставим в центъра на дискусията целите на ОСП, запазване на биологичното многообразие. Тоест, това означава, че съвсем съзнателно ще трябва да се приеме, че е, определени видове и техники в селското стопанство ще изчезнат. Това е много важна точка. Дали за мен тя е правилна или не, е, няма значение. Важното обаче да се вземе предвид. И второ, е, насърчаване на кръговата економика, по-специално на малките кръгове на економиката. Това е цел, която ние преследваме в рамките на регионалния принцип и на многообразието. Важно е тук да се посочи, че този начин на техническо техническо обновление отчасти може да реши проблеми, обаче ще създаде от друга страна нови проблеми. Да се постигне добрият баланс е наша задача. Наистина, голямо недоверие буди у мен термина печалба по отношение на ефективност. Тук става дума само за едно изпреварване в света. Така че ако ние трябва да бъдем пионерите, ние искаме да бъдем такива, Европа се стреми към това, обаче това означава, че това е едно само временно предимство, ограничено във времето. Е, да бъдем ефективни, за да поемем други пазари, евентуално да имаме доминиращо положение в е, производството или в е, преработката. И наистина тук искам да чуя по принцип вашето е, при, лично мнение. Струва ли си тази безкрайна конкуренция, това безкрайно състезание? Да, в конкуренцията могат да се подкрепят някои е, технологии, но те не са системен въпрос, а те само посочват, че е, бихме могли да вървим по-бързо при сегашната система. Това не е системен въпрос. Аз мисля, че. Е, ние в Европа трябва да се задаваме по-скоро принципния въпрос какво селско стопанство искаме, ориентирано към световния пазар или по-скоро към европейския. И тук е, се интересувам от вашето мнение, защото в е, настоящата система има борба за е, доминиращо положение, обаче не е на лице стремеж към смяна на системата. Благодаря. No tak, ale jeśli będziemy się dystansować od nowych technologii, to Да, но ако се отдалечим от технологиите, ще ни изпреварят и това не трябва да ни изненадва. Глобализацията е факт и Европа не е отделена от останалата част на света. Господин Богович. Благодаря. Искам само да посоча, че отделя много време в моята работа на тези концепции. Тук е, мога да посоча концепцията за интелигентното село. Лично аз съм убеден, че няма да можем да спрем цифровизацията. Нашия основен проблем ще бъде доколко цифровизацията може да навлезе на село, в селата. Доколко може да се утвърди в селското стопанство. Това ще определя тенденцията на концентрация в големи градове и тази тенденция ще се увеличава. Искам сега да се върна към концепцията интелигентно село. Това се опитваме да наложим в регионалната и сълскостопанската политика. Популяризираме тази концепция. Вие самите посочвате, че ако днес има много голяма ножица и ако само 40% от хората на село имат достъп до широко лентов интернет, докато нещата останат така, ще имаме много голям проблем. Проблем е също, че на село няма добри модели на знание. Е, има подпомагане от различни фондове, не само от Аграрния фонд, но и от Регионалния фонд, а и от други фондове. Аз е, се застъпвам силно за това да се погрижим е, да осигурим на селските райони широколентов интернет като първа стъпка. Аз виждам, че се разкриват големи възможности за земеделското производство и това да се обвърже с грижливо използване на ресурсите, торовете, водата, например, чрез модерна механизация. Тези концепции обаче, както казах, за мен са път към озеленяване на селското стопанство и също така е важно обратното проследяване. Какво правим с почвата? Потребителят поставя все по-високи изисквания. Смятам, че с напредването на технологии можем да осигурим достъп, но трябва да бъдем много прецизни, за да гарантираме тези иновации да не са на разположение само на част от земеделските стопани. По тази причина ние трябва да постигнем съответно разделение или споделяне, а именно да се дава не само е, шанс на големите земеделски стопани за механизация, трябва да има тенденция и за предоставяне на подходящи услуги на по-малките земеделски стопани. За тях има по-големи предимства при преките продажби, потребителите поставят все по-големи изисквания. Например, в Словения тази тенденция е много разпространена. Потребителят има възможност точно да проследи от кое земеделско стопанство идва неговия продукт и какви технологии са използвани за производството му. Тоест откриват се шансове за дребните земеделски стопани, а не само за големите, за които говорим днес в бъдеще. Ще бъде необходимо да прилагаме концепцията за мобилност в селските райони, също така пак посочвам концепцията интелигентно село. Една десета от населението в Словения в момента има безплатен достъп до транспорт. Това се свързва с работа на доброволни организации, органи на местната и регионалната власт, туризма на село – е, също искам да спомена. Това обаче изисква връзка с природата и предоставяне на съответни услуги. И има нови концепции за блокчейн, за децентрализация, децентрализация на енергийната политика и мисля, че тук ние ще трябва да разширим погледа си и да не се концентрираме само върху това какво можем да постигнем с една определена технология. Например, при производството на месо, мисля, че не е важно работата да се извършва от робот или да се измерва точно храната, която се дава на животните. Има редица дейности, където е ясно, че малките земеделски стопани биват изтласкани в страни. Тук е, трябва да се намеси ОСП и аз не се страхувам, че малките земеделски стопани или по-скоро не се страхувам да твърдя, че малките земеделски стопани не трябва да имат предимства, обаче трябва да се вземат предвид и социалните иновации. Ако ги обвържем с техниката и хората, смятам, че това би разкрило нови шансове пред нас не трябва да има страх от тези нови тенденции. Те могат да внесат нови форми на комуникация с потребителите в селското стопанство. Е, ако щете комуникация и с данакоплаците, освен това се разкриват и други шансове за малките земеделски стопани. В началото тези технологии трябва да се подкрепят систематично, което означава насърчаването им и в новата е, селскостопанска политика. И е, в крайна сметка в публичната политика също трябва да мислим за тези неща. Смятам, че това би е, дало добър резултат от дискусията по новата ОСП. Prawie, prawie nas przekonałeś. Prawie nas przekonałeś, ale zobaczymy, са по... Почти успяхте да ни убедите. Какво ви каза е, професор Декастро? Благодаря. Е, след е, е, изказването на колегата Богович, трябва да кажа, че се нуждаем от иновации, особено за малките, а и средните предприятия. Знаем много добре, че все по-голямо значение придобиват организационните аспекти на търговската дейност и реализацията на продуктите. Така може да се повиши конкурентоспособността и рентабилността на предприятията чрез иновации и технологии. Но имам конкретен въпрос а, за потребителите. Те настояват да бъдат все по-добре информирани за продуктите. И а, именно от парламента а, идва основен тласък на работата а, за по-добро прилагане на законодателството за географското оказание за происход. Говорихте за а, блокверигите или блокчейн технологиите. Какво отношение имате те по този въпрос? Благодаря. Госпожа Катайнен има думата. mä kuulun ehdottomasti itse siihen joukkoon, joka kannattaa kaikenlaisia innovaatioita. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към онези, които подкрепят новите технологии и иновациите в, разбира се, възможните граници. Не смятам, че това е заплаха също така не трябва да се заяждаме с всичко, което съществува днес. Трябва да използваме по-добре всичко, което разполагаме в момента. Сега обаче имаме цифровизация, по-голям растеж и ситуацията е различна в различните региони на Европа. Трябва да имаме интернет с достатъчен дебит. Понякога има бели зони, има трудности за осъществяване на интернет връзка така че се пречи на работата. Но, както казах, условията навсякъде са различни. Първо трябва да обърнем внимание на този въпрос, след това да се опитаме да имаме добра комуникация, добра интернет връзка навсякъде в Европа и всеки може да напредва със свой собствен ритъм, по пътя към иновациите. Що се отнася до посочването на происхода на продукта, тук условията са различни в различните страни, като слушаме как функционира сътрудничеството между потребители и производители, всички тези кратки вериги с местни производители. Да, това е едно решение. Обаче, ако има шепа държави членки, които са заинтересовани, тази обратна проследяемост да стига до самото земеделско стопанство, това означава че това трябва да се прави навсякъде в Европейския съюз. Е, проследяемост до е, самото земеделско стопанство, за да се види откъде идва продукта. Аз е, виждам също, че малките и големи производители не се противопоставят на това. Има малки производители, които са в по-добра позиция благодарение на технологиите. Могат добре да продават продукцията си, дори преработени продукти. Проблемът е, е по-скоро е, защита на личната сфера. Трябва да се види е, носителят на данните до каква степен може да осигурява достъп до тях, но това са неща, които би трябвало да се решат предварително. Андрио. Господин Андрио. Благодаря, господин председател. Е, извинете ме, че е, вземам е, думата сега. Аз искам да кажа няколко думи, няколко бележки предвид и останалите изказвания. Аз чух, че вие сте за иновациите, за цифровизацията, обаче предварител... Това е важен въпрос. Обаче, що се отнася до нас, за какво ще служи това? на кой модел сълскостопански ще служи това? ако е, цифровата економика и всичко, което е, означава обща иновация, трябва да служи за качеството на храните, е, на развитието на териториите и човешкото здраве, мисля, че е, не би трябвало да се колебаем. Ако обаче цифровата економика. Е, е, е също така дава възможност за подобряване на почвите, не трябва да се колебаем. Също така и когато гарантира устойчиво развитие е, и създава работни места. Това вече беше казано от колегата Богович. Тогава можем да я приемем. Обаче трябва да има известна бдителност по отношение на новите технологии. Е, те обаче не винаги е, гарантират най-доброто решение. Понякога може да се стигне до прекалена, до свръхконцентрация. Така че, наистина, да, трябва, въпреки че се представят много данни, да останем дителни е, докато не определим модела, който искаме да следваме. Това е не само местен проблем, той е и европейски и световен проблем. Трябва да бъдем бдителни и трябва да намерим е, подходяща форма, иначе аз е, мисля, че може да постигнем по-лоши резултати, отколкото днес. Благодаря. <coughs> Wyczerpaliśmy listę, listę mówców. Дами и господа, с това приключихме с списъка на желащите да се включат. И аз имам един коментар. Предприятията, дружествата, обикновено са насочени към увеличаване на печалбите си. И те търсят технологии, които могат да доведат до това. Разбира се, можем да въведем определени регулаторни норми. Има обаче области, в които тези дружества не са готови да предложат достатъчна прозрачност или прозрачност в достатъчна степен, за да се осъществява контрол и наблюдение. И може би добре да се разгледа тази тема на европейско и дори на световно равнище, тъй като никой друг не се интересува от прозрачност в тази област. И това е моят въпрос. Кои са тези области? В крайна сметка, ние сме отговорени точно за това. В Европейската комисия, в парламента. Имате думата за отговори. Yes. Okay, try to Uh, Ще се опитам да отговоря. Водихме си записки по въпросите. Невероятно няма как да отговорим на всички тях в подробности, но нека да започнем от първия въпрос, свързан с наценяването на въздействието на тези технологии и с възможното въздействие върху околната среда, върху селското стопанство и прочие. В доклада сме подчертали, че възможното въздействие на технологиите не е еднакво навсякъде в веригата на натрупване на стойност и не е еднакво при различните участници. Има разлики които отчасти са свързани с размера, отчасти са свързани с типа инвестиции, които се изискват. И когато говорим за размера на селското стопанство, не става дума само за, възде... за въздействието на съответната инвестиция, а става дума и за въздействието на ползите, които се извличат. През 2010 година агенцията отговорна за сателитна навигация Галилео направи изследвания, които показаха, че сателитната навигация има въздействие само при стопанства над определен размер. Под а, а, този размер разходите бяха по-високи от ползите. И а, ние не отричаме този факт. Има да, тестове и демонстрации и дружества, които предлагат услуги, свързани с тези технологии, които измерват намалението в използването на вода, намалението в използването на пестициди, увеличената производителност и сега с сливането на сателитните системи за навигация и Коперник – сигурно ще възникнат и нови е, тестове. Така че данни на пазара има. Е, е, някои от тези тестове не винаги са достатъчно сравними с научни изследвания. Трябва да се има предвид, че това е различна група е, източник на данни. Има различни типове е, е, технологии също изкуствения интелект, блокчейн, това е нещо, което те първа ще трябва да покаже как ще се отрази. А, така че при различните технологии също имаме различна информация. Един елемент, който беше споменат в нашето проучване е економиката на споделянето. Тази система би могла да позволи и на по-малки стопанства да се възползват от техните технологии. Е, тенденциите едва започват, но вече има някои апове, приложения за електронни устройства, които позволяват да се използват е, различни технологии, е, включително от трактори до технологии за измерване на различни показатели временно на принципа на споделянето. Засегнахте една важна тема и ние всъщност я споменаваме. Става дума, че селските стопани не могат да си позволят да поемат риска. И особено по дребните стопанства, искат първо да получат някаква по-сигурна информация, която се натрупва при по-големите дружества или пък при предоставящите услуги на дружествата за да се види е, кои е, технологии водят до най-добри ползи. Защото трябва да се проверят нещата. Нещо може да води до ползи, но може да води и до рискове. И по някой път се налагат някои настройки, преди да се стигне до най-добрия вариант на съответната технология. И това трябва да стане а, а, при тези, които могат да си позволят да поемат такъв риск. Но технологиите няма да спрат да се развиват. Има големи участници, големи неевропейски участници, които инвестират немалко в тези нови технологии и те ще ги пуснат на пазара в един момент. И най-вероятно ще го направят по начин, който ще влуши още повече положението с монополите. Okay. Uh, I want to follow up on that, uh, because we in this study, we didn't think. Искам и аз да се включа. Когато а, събирахме данни за проучването, нямахме настройка за или против цифровизацията. Искахме просто да разберем какво се случва в момента. На някои места в света технологиите се развиват. А, много бързо и се добиват съответни ползи. Това се случва и в Съединените щати, и на други места. И големи фирми извличат ползи. Онези, които участват, най-вероятно ще извлекат ползи. И най-интересното е сега да видим как може останалите цели които сме си заложили за нашето общество, за климата, за промените е, в е, околната среда и за развитието на селските райони, е, до каква степен може тези технологии да помогнат да постигнем нещо в тези области? Нашата цел не е да съдим кое е добро и кое е лошо, да се вземат преди всичките заложени цели и да се види какви са възможните въздействия на тези технологии върху, съответни, върху постигането на съответните цели. В проучването споменахме кооперациите. Нашето ам, заключение е, че кооперациите биха могли ефективно да играят ролята на център за познания, така че да се е, предоставя информация на участниците, да се прехвърля мост между научните познания и, и самите селски райони. Така че информацията да достига до там, до където трябва да стигне. В допълнение искам да кажа, че целта на проучването е да види голямата картина, как се развиват различните технологии и какви са евентуалните ползи от тях. А, ясно е, че тези технологии няма да решат всички проблеми на селското стопанство. Това е пределно ясно. Що се отнася до въздействието върху околната среда, всичко, което помага да се намалят а, торовете, да се намали използването на вода и прочие, води до ползи използването на интернет на вещите, използване на сензори дава възможност за следене и проследяване на използването на различни ресурси. И целта е да се използват различни препарати не за превенция, а само там, където са наистина необходими. И ако имаме достатъчно добри цифрови технологии, които да следят дали има опасност, която трябва да бъде третирана, тогава ще се помогне да се излезе от превентивната употреба на различни препарати и да се премина към целева употреба, само за третиране. Другият важен въпрос е, че целта не винаги е само да се увеличи производството, защото по някой път може да има ам, печалби, а, дори при съ... запазване на същите нива на производство, но при спестяване на ресурси, тъй като се използва по-интелигентен подход. um, one element that is, that is for sure critical, that, that is, is difficult. Още един елемент, който е как технологиите могат и как би трябвало да променят селскостопанската практика. Нещата показват, че е, селските стопани често доста се безпокоят от това, че трябва да седят с часове пред компютъра и пред изчисления, за да вършат нещо, което реално не е тяхната е, типична работа. Те искат просто да си работят, както обикновено вън стопанството. Затова трябва селските стопани да могат да получават точно тази информация, която е необходима за вземане на конкретни решения, без да трябва всеки един от тях да трябва да анализира безкрайни количества данни. Именно затова е необходимо да има центрове за координация на тези познания, защото самите селски стопани не могат да се превърнат в анализатори на големи бази данни. Те просто имат нужда от няколкото съществени елемента във всеки един момент, които да им позволят да вземат едно или друго решение. Въпросът е кога точно ще влязат доставчиците на услуги и в коя точка на веригата ще се включат те, за да могат да помогнат на селските стопани да вършат работата си по-ефективно. Това е едно от предизвикателствата. Що се отнася до това, кой притежава данните, този въпрос е доста основен и реално данните от пазара не ни дават отговор е, за това е, как се отразява собствеността върху данните, върху тяхното въздействие Различни са гледните точки а, сред различните участници в веригата на трупване на стойност. А, данните а, са по някой път чувствителни като информация, по някой път те просто струват пари. Отвореният достъп до данните може да се окаже, че няма да, е, да се хареса на всички участници. Дебатът е разгорещен и според мен той по своето естество е политически. Не мисля, че а, има един единствен отговор, който да можем да предложим за данните. В проучването ни установихме, че има различни типове данни и е добре да ги разглеждаме като различни и да ги споменаваме като различни. Има данни, които се генерират от машини, те са чисто технически данни. Има данни, които са лични данни. Скоро влиза в сила влезе в сила и общия регламент за защитата на данните. Така че, що се отнася до личните данни, винаги ще се прилагат в Европа правилата за защита на личните данни. Оттам нататък има и други типове данни, събрани от сензорите, от различните нови технологии. И там вече можем да говорим за достъпа и за начина по който се събират тези данни и по който се съхраняват тези данни. Всичко това е включено в нашето проучване като важна тема за допълнително разглеждане. Още нещо, което мога да добавя за данните. Европейски проект Интернета на, на храните и селското стопанство и, и интелигентния селско селско интернет. те изискват различна инфраструктура, инфраструктура, която, в която не могат да се включат всички. Не винаги е лесно да се намери добри начини за сътрудничество. Блокчейн, това представлява регистър на транзакции. Тоест, всичко, което се случва се регистрира и няма нужда от човешки контрол. Така се повишава прозрачността, могат да се намерят източници на проблемите, може да се използва за следене на емисиите на въглероден двуокис, за опазване на климата и може да се извличат доклади с информация от различни точки на веригата на натрупване на стойност и това може да намали проблемите по веригата. Включихме блокчейн в групата на технологиите с средно силно въздействие, защото те първа се проучват те и в краткосрочен план не предвиждаме да имат много голямо въздействие, но е, ще видим как ще се развият нещата по-нататък. Е, технологиите блокчейн са особени. Е, първо, те са децентрализирани, т.е. няма регулаторна рамка или орган, който е отговорен за тях. Втория въпрос – е свързан с тяхната сигурност. Цялата информация в тях е криптирана. Прехвърлянето на данни от изпращача до получателя е криптирано и за това се счита за сигурно. И друг важен въпрос е, че информацията, която се регистрира в веригите блокчейн, не може да се заличи и не може да се редактира. Тоест, влезе ли информацията, тя си остава там. Не може да бъде променена от който да било участник. Един конкретен пример. След близо, преди близо 2-3 години имаше случай на замърсяване на яйца във Франция. Не беше ясно къде точно по веригата се е случило замърсяването и не беше ясно на кои места са били получени замърсени яйца. И при такъв един случай могат да помогнат веригите блокчейн, защото се регистрира информация на всички нива и много по-лесно може да се установи къде точно е точката на замърсяването и кои доставчици и канали на дистрибуция са били засегнати. Ако няма допълнителни въпроси, нека да спрем до тук. Темата, разбира се, е много широко обхватна. Но е важно да се обменя информация и да има някакъв ред начина по който се обменя информацията. Това е от жизненно важно значение за напредъка и за иновациите. Когато даден селски стопанин взема някакво решение, той трябва по някакъв начин да участва и в анализа. Разбира се, някои консултантски фирми могат да подготвят статистически данни, но решението, крайното решение трябва да бъде взето от съответния селски стопанин. Не може да се очаква стопанина просто да си се разхожда по полето и нищо друго да не върши. Мисля, че стоп... селските стопани все повече свикват с идеята, а, че трябва да анализират информация която им се предоставя и са все по-готови да използват информационни технологии за тази цел. Ще се връщаме и друг път към тази тема. Благодаря ви много за доклада, за представения анализ. Той да повдига много важни въпроси. и хвърля светлина върху нови е, технологични развития. Нека да направим техническа пауза преди следващата точка. Przechodzimy do kolejnego punktu. Повитам на... И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Искам да ви кажа, че тя е публично изслужване на тема развитие в рамката на за качество на изпълнението в рамките на ОСП. Изслушването е, е част от нашата законодателна програма за ОСП отвъд 2020 година. Обръщаме все по-голямо внимание на качеството на изпълнение, на резултатите. Това е важен елемент от работата ни по законодателните предложения на Европейската комисия. Ето защо целта на изслушването е да оценим и обсъдим действащата обща рамка за наблюдение и оценка – да извлечем полки от нея в контекста на промените, които се предвиждат в законодателното предложение. Искам да благодаря на тримата оратори, които любезно приеха поканата да участват в изслушването. И предлагам да пристъпим към разискванията. Давам думата на първия експерт, господин Антонио Лимоне. Лактичнего институту Поудньових Влох. Генерален директор на Института по експериментална зоопрофилактика за Южна Италия. Заповядайте, господин е, Лимоне, но е, преди това искам да представя и останалите е, двама експерти. Господин Чубък, доцент в Познанския университет, катедра науки за живота, економиката, економическата политика. И господин Ив Мадре е от е, Фарм Европа. Давам думата на първия оратор, господин Антонио Лимоне. Заповядайте. Благодаря, благодаря, господин председателю. Слабо се чува а, оратора. Има технически проблем с а, микрофона. Сега всичко е наред. Аз съм от кампания и оглавявам ето този институт, институт по експериментална зоопрофилактика, той има 200 годишна история и допринася много за регионалното производство и благоденствието на местното население. Имаме стратегически цели на програмата за развитие на селския район кампания в три основни насоки. За за да можем наистина да преобразим нашия регион, да участват много по-активно и млади хора в селското стопанство. Затова първата насока е кампания Иновативен район. Вторият е, кампания Зелен район за развитие на устойчиво земеделие, е, за опазване е, на земеделските площи и за подобряване на екологичните резултати. Третата насока е кампания Солидарен район. Мисля, че това се основава на един териториален модел – трябва да кажа, че е, нашия район в никакъв случай не е хомогенен, той е много разнообразен и това е, поставя проблем с е, голямото разнообразие. По поради това трудно се разработва програма за развитие на толкова разнообразен и различен район като кампания. Отпускането на средства и резерва за осигуряване на изпълнението към 31 декември миналата година можете да видите на екрана данни, които показват, че още може да се работи. Общата рамка за наблюдение и оценка, въведен с регламента за рамката, предвижда една система, която прилагаме в момента. Наблюдението има два елемента. Единият е еднообразен за всички държави членки, защото оценката трябва да бъде извършена във всички държави членки по един последователен начин и по отношение на обективни показатели – а от друга страна, е, трябва да се е, оценят резултатите индивидуално за всяка държава членка. И именно е, тези четири показателя система, контекст, резултат и въздействие са доста и за това е трудно да се намерят някои променливи, които да са заместители и проявители на тези четири елемента. За това трябва повече опростяване в рамките на бюджета и на годишното наблюдение. Това е въпрос, който стои особено остро в Италия при програмирането, защото трябва да се удължи периода, в който се прави тази оценка, а не да се ограничава само до годишните оценки. Когато правим окончателна оценка на предложенията за ОСП, тази оценка може да допринесе за по-ясно определяне на интервенциите, които са необходими. Така ще се повиши качеството на резултатите, ще се повиши отговорността, ефективността, както и прозрачността. Окончателно, окончателният резултат от наблюдението може да покаже какъв напредък реално е постигнат в общностната политика. На тази основа Можем и да преценим доколко са постигнати целите на програмата и да се направи оценка обективно на извършените разходи и тяхната ефективност. Необходимо е упростяване на системата за измерване на резултатите – е, е, евентуален елемент, който може да представлява риск, е твърде сложната система за измерване на постигането на целите. Затова тази система трябва да бъде опростена. Но включването на показатели, които са свързани не само с обема и начина на влагане на разходите, но и на качеството на резултатите, е много сложно и буди в някои случаи недоумение. Водят се много дискусии и се изказват различни мнения, но във всички случаи трябва да се определи ясно това опростяване по отношение на развитието на селските райони. Компетентните органи в Италия а, и на регионално, и на централно равнище наистина намират а, тази система за твърде осложнена и с много повторения в а, нея. Затова често се отправят а, обвинения към Брюксел. Ако някой живее на няколко хиляди километра от мен, знае ли как точно работя, при какви условия а, трябва да реализирам програмата си? Знаем, че е много сложно изкуството а, да се въведе система за измерване, но това не означава, че трябва да се откажем от своето задължение. Затова а, стратегическия план, е, в който се предвижда в е, ОСП, трябва да се съсредоточи върху резултатите. Това ни е общо известно. Но е, когато някой предлага определена програма, съвсем справедливо е да очаква тази програма да се изпълнява, да се спазват задълженията – Една политика на основа на ефективността на действията за това изисква оценка дали показателите за резултат не ни лишават от правото на избор, защото ако сме насочени към определен резултат, така ние губим възможностите да направим своя избор съобразно местните особености. И в крайна сметка е важно да се а, работи за а, постигане на резултати и цели, което не е с толкова усложнена а, система и най-вече, което не лишава регионите от а, възможността за инициативност, защото иначе целите ще стават все по-малко амбициозни. Зелената економика ни дава една възможност е, да определим именно тези най- подходящи цели, които да бъдат е, приети от е, земеделските стопани. Именно по такъв начин ще могат да се разработват устойчиви планове, които гарантират по-голяма устойчивост и съответно и по-голяма подкрепа за земеделските стопанства. Ето за това, когато а, говорим за а, новата ОСП 2021-2027 година, смятам, че трябва да се откажем от а, а, системата, която не е, дава възможност е, да се тълкуват е, резултатите именно по отношение на постигането на целите. И мислейки за нашия район за кампания, смятам, че трябва да държим сметка за особеностите. В някои части на кампания, често пъти си припомняме, че още по времето, когато е писана Одисеята, преди е, новата ера, овчарите са развивали своята дейност още а, е, по времето на Одисей. Каквито и а, е, иновации да се въвеждат, овчарлъкът си остава онова, което познаваме от времето на, на Одисей, от хилядолетия – и за това а, е, трябва в а, е, всички добри предложения, които чуваме от а, е, Европейската комисия, не бива да се загуби една вековна традиция, да не се а, загуби идеята, че конфекцията не стои еднакво добре на всички. Затова интелигентните вложения трябва да включват и тези два елемента. Първо, по-голямо доверие на районите трябва да бъде гласувано. С пестеливост, с интелигентност, с голяма грижа, за да не бъдат а, а, разхитени средствата, които са предвидени за развитието на районите. Защото Европа е една твърде важна реалност, за да я загубим. За да не се разширява разликата между центъра и периферията, нека не забравяме тези дейности, тези продукти, които трябва да ценим, а не да разхищаваме. Благодаря ви.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 отправената към мен покана да направя тази презентация. Аз съм економист, който се занимава с правни въпроси в администрацията, но ние говорим за ориентацията на ОСП към резултати. И тук ще ви покажа резултатите от анализите, които правим и всъщност това са резултатите от досегашното приложение на ОСП. Идвам от Полша и ще ви обясня каква е ситуацията в Полша, какви са резултатите, които постигнахме в нашата страна. Искам да се спра основно на четири точки – To w takim razie troszeczkę wolniej, żeby tłumacze, tłumacze zdążyli. E, Ще говоря малко по-бавно, за да могат преводачите да ме следват. По първия въпрос, който е свързан с помощите и с дефиницията на това какво представлява земеделския стопанин. Е, това е не само от предишния прег... програмен период, това е и сега задачата да се даде дефиниция на селскостопанския модел и в частност на понятието земеделски стопанин. Всъщност, нашия модел е основан на фамилното земеделие. Това е причината, поради която ние сме включили три критерия, три елемента, които виждате тук на екрана. Първо, това са индивидуалните земеделски стопанства – защото когато говорим за семейните земеделски стопанства, трябва много ясно да определим критериите за тях. Всъщност, 50% е, от работната ръка там са членове на семействата. Освен това има и економически критерии, тъй като сме економисти. Е, твърдим, че да се управлява земеделско стопанство трябва да има реализация на економически резултати. Така че тук вземаме приходите, приходите на едно лице, които да бъдат над средната, над минималната заплата за страната. В Европейския съюз има около 12 милиона земеделски стопанства. Има такива, които произвеждат по-малко от 10%. Тук те се базират на една а, точно определена методология за определене на този процент и всъщност а, става дума за около 5000 земеделски стопанства. Този критерий за минималната заплата не се покрива от около 1 милион земеделски стопанства, така че има малко по-малко от 4 милиона и около 300 хиляди на практика са големи стопанства с търговска цел. Това са утвърдени земеделски стопанства, които са загубили семейния си характер. И когато приложим тези различни критерии, можем да кажем, че днес има около 3,6 семейни земеделски стопанства в Европейския съюз, т.е. 30% от всички. Можем да вземем същата методология, но нека да вземем минималната заплата. Там има 4 милиона земеделски стопанства, които не изпълняват критерия и ако ние калкулираме по различен начин, накрая ще имаме около 5% от всички, които са семейни земеделски стопанства и ако погледнете цифрите, ще видите какво представляват те от общото цяло. Около 5% обаче те е, произвеждат около 20% от стоеността в цялото земеделско стопанство реализират такава стойност. Виждате, че е, тук има разпределение по страни, виждате къде е мястото на всеки, предвид е, големите търговски земеделски стопанства. И виждате кои са цифрите. Обаче, в случая, аз бих казал, че има един малък брой такива земеделски стопанства, големи с търговска цел, които произвеждат е, всъщност повече от е, семейните е, земеделски стопанства. И всъщност това са резултатите от ОСП. Трябва да се сложи акцент върху инвестициите и най-вече в иновациите. Аз съм взел този модел – от Полша от 2004 до 2017 година е периода и виждате колоните в червено. Това е модел на това какво се случило, ако нямаше ОСП в Европейския съюз. И сега преките плащания, те са ориентирани към инвестициите, най-вече за модернизация. И виждаме, че тези стойност, аз бих я е нарекал нетна стойност, показва, че инвестициите – които са фактор на растежа от след 2004 година, представляват около 5 милиарда евро. Докато всъщност тук става дума за акумулиране на всичко, което Польша е получила като суми от присъединяването си към Европейския съюз. Виждате, че преките плащания до голяма степен помагат за увеличаване на инвестициите в земеделските стопанства и голяма част от тези инвестиции са с новаторски характер. Що се отнася до индустрията, за а, програмния период. Там много често се споменава, че сектора на зеленчуците може да се използва за пример за известни инвестиции. Той е добре видим и това е заключението, което можем да направим, когато погледнем каква е нетната стойност и каква е реакцията на отделните стопанства по отношение на инвестициите. Виждате 2008-2009 година, тогава беше кризата и като погледнем разма... Е, обхвата на кризата и и е, ще видим какво е нейното влияние върху е, селското стопанство. Благодарение на ОСП имаше известна резистентност, която се наблюдаваше, така че може да се продължи с инвестициите. Други елементи, които съм включил в моята презентация, е, е гъвкавостта на втория стълб на ОСП. Съвсем накратко искам да се спра на методологията. Тук е, виждаме, че е, тук са изброени всички дейности в различни категории – и каква е тяхната цел. Е, когато говорим за индустриален модел, е, ние говорим за е, инвестиции в селското стопанство или пък селско стопанство, ориентирано повече към екологията. Аз сега директно ще премина към резултатите на Европейския съюз. Както казах, това са различни критерии. Има административни критерии, и с три приоритета, повече действия за всеки отделен стопанин и виждаме какво се получава на, за един бенефициар. Това зависи дали става дума за селски район, за собственик, дали става дума за хранителна промишленост, дали става дума за социален и хуманен капитал или капитал инвестиран в екологията. Когато комбинираме тези елементи, ще видим, че тук са отразени всички дейности за всички държави, които са включени в статистиката. Те са групирани в три основни групи. Ще ви покажа резултатите. Ще ви покажа и какви са основните ефекти. Първата група Дания, Ирландия, Швеция, Обединено кралство. Виждате какво се случва за периода 2007-2013 година, предния програмен период и е, как се отразява върху екологията. Това е последния елемент. И виждаме, че е, най-много страни са тези, които поставят акцента върху инвестициите в земеделските стопанства и бих казал, че това са страните, които са някъде по средата на пътя между е, чистите инвестиции и е, дейности с екологична насоченост. Тук виждате средната площ на земеделските стопанства. Първата група е, има акцент тук върху екологията, там и площите са най-много и е, се създава най-голяма добавена стойност от едно земеделско стопанство и виждаме какво е въздействието тук върху хората, които работят в такива стопанства. И тъй като тук и е, има добра връзка на отделните дейности с околната среда, това са всъщност елементите, които са включени в дебата за ОСП сега е, за тази екологична насоченост в, в земеделието. И сега е, стигам до заключенията. Е, нивото отговаря на нивото на развитие на е, отделните страни и всичко се обвързва с възможността да има помощ за факултативни въпроси, свързани с околната среда, втория стълб и разбира се всичко това е свързано с момента, в който страните са се присъединили в Европейския съюз, каква е била тяхната ситуация, към коя дата, е, какво е направено до момента, какво е, трябва да се направи още е, и съвсем набързо преминавам към тези, през тези графики. Мога да кажа, че от много години се занимавам с преките помощи за земеделските стопани и по какъв начин те се използват от тях в Польша. Виждаме, че те се използват за актуалното производство около 70%, е, 25% за инвестиции и около 5% за разходи, които не са свързани пряко с производството или с инвестициите в земеделските стопанства. Виждате, първо най-големия процент е свързан с актуалното текущото производство и останалите части също. Благодаря. Сега давам думата на нашия трети експерт, третият оратор – колегата Мадре от Farm Europe. Давам ви думата. Merci, monsieur президент. merci de m'avoir благодаря, господин председател. Благодаря, че ме поканихте. Е, дами и господа, за мен е чест да говоря пред вас. като председател като фарм, на Farm Europe, аз е, ще говоря в това си качество, разбира се, обаче ще взема отношение и към предишната ми дейност е, директор е, на една е, разплащателна агенция в Европейския съюз, което ми дава известни възможности да направя връзка с други области. Искам да ги споделя с вас. Е, административната рамка на ОСП всъщност е много ясен елемент и всъщност вие разполагате с един инструмент, който е избран от съзаконодателя, т.е. от вас, и е, трябва да се стремим към една прозрачна е, ОСП, прозрачна по отношение на публичните средства. И е, наистина е, това е, е и административен подход, но ние сме избрали и политически подход. Въпросът е, във връзка с предложението, което направи комисията, е дали това предложение ще е, бъде по- ефикасно за е, земеделските стопани, за е, гражданите и данакоплаците. Т.е. тук искаме повече яснота и повече прозрачност. Днес ОСП, актуалната ОСП, е, какво представлява? Това е един инструмент, където основните правила са дефинирани на равнище Европейски съюз, както беше казано от моя колега току-що. Това са основните права за допустимост на помощите, за основните дейности в ОСП. Те са също дефинирани и подкрепени от съзаконодателя и се прилагат в държавите членки – е, от земеделските стопани. Е, след това се верифицират от е, компетентните органи на държавата членка и се контролират от комисията. Т.е. виждате, има двоен контрол, за да установим, че всичко е наред виждате, че тази материя е много комплексна. Какво е предложението на комисията за бъдеще? да имаме нещо, което е по-гъвкаво, е, което се базира на добрите резултати. Става дума за една по-гъвкава европейска рамка. Виждате тук и да се открие възможност на държавите членки да включат в своите национални стратегии е, подобни мерки. Става дума за хоризонтални национални регламенти на базата на критериите за допустимост – на правилата, които се е, прилагат и са предвидени в е, националните стратегически планове, също така и политика на контрол на налагане на санкции. На тази основа ние ще имаме 27 различни стратегически рамки които ще бъдат изпълнявани от държавите членки, т.е. ще бъдат създадени от тях, изпълнявани от тях и контролирани от комисията и комисията ще се съобразява с становищата на националните агенции на за сертификация, за да няма двоен контрол, както е днес. Това е елемент на упростяване от страна на комисията за самата комисия и за земеделските стопани. Без значение е, е, в случая за земеделските стопани, те трябва да продължат да спазват тези правила, защото те трябва да изпълняват конкретните мерки. Е, националните агенции за сертификация ще трябва да следят за прилагане на съответни мерки и за правилното разходване на средствата за недопускане на грешки и спазването на разпоредбите. Аз трудно мога да си представя, че Европейската сметна палата или националните сметни палати биха се отклонили от мерките, които са приети и от Европейския законодател, а именно да се следи за правилното разходване на средствата на дънакоплатеца в сферата на ОСП. На това първо ниво се прилага на второ ниво годишни резултати, базирано на критериите на импут. Това е статистическо понятие. Броят държави са Хикс или Y в тази мярка и е, се избира коя точно мярка да се приложи. Става дума за един е, ключ за суспендиране на плащанията, когато има много големи различия. Третото ниво система за е, многогодишна система, базирана на различни индикатори за резултатите. Тук се прави предложение да се следват резултатите, да се проследяват те. Става дума за резултатите, които са представени в рамките на този проект ОСП. А, а, ние сме в стадии, в който има положителен момент, липсата на двоен контрол в предложението. Това е положителен елемент, обаче и има други мерки, които обаче не гарантират такава сигурност. Става дума за упростяването. Там нещата понякога не са съвсем ясни. Това, което установяваме за земеделските стопани, те всъщност ще трябва да спазват до някъде същите правила, пък държа... а държавите членки ще имат по-добри инструменти да следят за ефикасността на поличните разходи. И те ще трябва да създадат система за многогодишна за резултатите, както спомена моя съсед от дясно. Това обаче ще бъде доста трудно също така ще трябва да има и многогодишен инструмент. Други точки, които ми се струват, че трябва да заслужат нашето внимание. Имаме 27 държави с 27 национални регламента за които съдържат критерии на контрол, санкции, прозрачност. Така че е, ние е, ще трябва да следим е, всичко това. Днес обаче се предлага една обща рамка, която да дава възможност за по-единно прилагане на мерките. И ако изборът е малко по-ограничен за парламента и съвета, парламентът и съвета ще е, трябва да се отчитат пред е, земеделските стопани и пред е, потребителите за ефикасността на бъдещата ОСП. ОСП насочена към резултати, където се дава обещание на гражданите да могат да измерват резултатите от тази ОСП, тази политика всъщност показва какви са положителните страни на европейското равнище, на Европейския съюз. Също така се прилагат и мерки на базата на резултата на аутпут и след това многогодишна система, включваща индикатори за резултатите – и ако вземем текста от предложението, индикатори за резултатите, аз не виждам в какво а, те дават възможност а, те, тези резултати да бъдат а, представени в форма годна за отчетност. Това е загрижено за нас, за вас. Тоест, как не би трябвало в случая да си зададем въпроса за положителните страни от новата ОСП. Сега имаме Y хектари, толкова земеделски стопани, които следват или не следват дадена схема при тези хектори, това ще бъде един надежден или ненадежден отговор. Струва ми се, че има много неща да се извършат още по индикаторите. Тези индикатори са индикатори за въздействието, които ще дават възможност да се измери ефективността на ОСП в бъдеще и нейните резултати в рамките на една политика, която е, да бъде поставена на многогодишна основа. Т.е. това са многогодишни индикатори. Тук обаче е, ние имаме голяма загриженост. И в заключение, господин председател, дами и господа, ми се струва, че настоящите разпоредби, инструменти наистина е, включват два положителни елемента. Първо, принципа за националната стратегия, а именно да се приканят държавите членки да има е, по-голяма кохерентност в е, избора за първия или втория стоп. И второ, идеята да имаме също една по-прецизна мярка в ОСП, с която да измерваме резултата от мерките в тази политика. Но в тази рамка наистина има много какво да се направи по индикаторите и аз не мисля, че ние можем да се задоволим с сега предложените индикатори, индикатори на резултата. Те не са в истинския смисъл на думата такива. Така че според мен трябва да има инструмент, който да убеди да накоплатеца за доброто изразходване на публичните средства и необходимостта също от един добре балансиран инструмент, който засяга всички земеделски стопани в Европейския съюз по еднакъв начин и се прилага в еднаква степен. Струва ми се, че е, ние трябва императивно да пристъпим към въвеждане на прости правила, дефинирани от съзаконодателя и мисля, че това е работата, която вие вършите днес по отношение на различни регламенти. Опростяване, минимум контрол и е, това е възможно само на обща основа. Така че да има съпоставимост между държавите членки. Е, трябва да отчетем е, на тази основа е, предвид предварителните условия и допустимостта, че регионите са различни, трябва да се даде възможност на държавите членки и земеделските стопани да предлагат мерки за оценка на въздействието, които са еквивалентни. Мисля, че вие работите по това предложение в Агри. Е, и в рамките, разбира се, на стратегическия план. Това е, ще даде отговор на искането за гъвкавост. Предложението на комисията да контролира агенциите за сертификация е упростяващ елемент. Мисля, че това трябва да се запази. Е, и ние тук задаваме въпроса защо това не се прави в настоящата ОСП. Това би могло да подобри е, ситуацията по отношение на упростяването на ОСП. Струва ми се, че е, когато говорим за ОСП на резултатите, трябва да се базираме на една е, многогодишна рамка, за да имаме по-добра видимост и оценката трябва да се базира на индикатори, които имат смисъл, индикатори, които могат да покажат ефективно предимствата за околната среда и економиката от различните мерки, финансирани от АСП. Наистина много работа има да се върши в тази сфера. Трябва обаче е, това, което се прави, да се направи императивно. Е, ние можем в реално време да следваме е, какво става в земеделските стопанства предвид е, цифровизацията и е, наистина бихме могли да кажем да, като земеделски стопанин това са едни преходни мерки, ние ги приемаме и които биха дали добри резултати. Е, и наистина ние ще имаме един инструмент за измерване на успеха, който ще отговори на надеждите на всички с критерии, които са кохерентни е, съответствие с основните правила. Е, това е общо правило за една балансирана система, многогодишен успех, многогодишно измерване на успеха на ОСП. Това, господин председател, са е, моите заключения. Благодаря. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, otwieramy pytania ze strony Pani i Panów Posłów. Благодаря Ви много. Сега преминаваме към въпросите. Кой би желал да вземе думата? Господин Фланаган. Добре. Кой друг? за да знам как да организирам времето. Господин Яр. Господин Агню. Дантен. Так. Pan Agniu, pan De Castro, pan Flanagan, pan Jar, pan Danter. Czy jeszcze ktoś jest? Nikogo nie... Pan... Някой друг иска ли думата? Започваме с въпросите. Е, тук присъстват и представители на комисията. Всеки има до 3 минути максимум. Господин Агния, заповядайте. Благодаря, господин председател. Няколко въпроса към втория оратор и един въпрос към третия оратор. Втория оратор от Польша говори за разпространение разпределението и размера на селските стопанства. Каза, че има малки стопанства, където на дохода на селския стопан е по-малко от минималната заплата. Какви са тези ферми? Приличат ли на фермите в е, Франция и Германия, където даден човек е, всъщност има друга работа, работи в някоя фабрика през седмицата и през уикенда си работи в стопанството. И ако е така, трябва да бъдат изключени, според мен. На второ място, втория стъп. В Великобритания много селски стопани не участват в тези схеми поради осложненията. Аз самият също установих, че доста пари съм пръснал в усилията си да, да се присъединя към дадена схема и ползата, ам, ам, и полза от това не съм видял финансова. Ам, говорихме и за ефективността. Една от задачите, която се възлага на селските стопани, е да се борят срещу промените в климата, т.е. да провеждат дейността си така че да се намалят въздействията върху промените в климата. Как обаче може да се докаже това? По какъв начин може да се докаже това въздействие на дейността на даден селски стопани върху времето? За мен това е недоказуемо. Господин Декастро. Благодаря, благодаря и на тримата експерти, много интересни оратори, които поставиха много интересни въпроси. имам един въпрос към господин Мадр. Ив, ако разбрах добре, предложението за хоризонтален регламент дава възможност на държавите членки да определят своите цели и да разработят мерките за постигане на целите, както и да бъдат оценени инструментите, е, за да може да се прецени дали е, са в състояние да постигнат целите. Това вече е правомощие на всяка държава членка. И на тази основа Какви са рисковете за държавите членки? Когато трябва да се преценява доколко се, преценява, е, се постигат целите и ако не са постигнати целите, тогава какво? Държавите членки ще трябва да плащат финансови корекции или, или има нещо друго? Какво ще стане? Когато а, има организационни а, мерки и на регионално равнище. Всеки административен регион трябва да определя своите цели, инструментариум – и постигане е, съответно на целите. Какво можем да очакваме в тази посока? Това е моят въпрос. Господин Фланаган. Благодаря много за направените три презентации. Бяха много интересни и е, е, жалко, че е, няма повече колеги, е, които да ги чуят. За мен когато става дума за ефективност, се работи така. Ако някой работи добре, тогава му се плаща добре по този начин, който работи по-ефективно, получава възнаграждение. Какво смятате за предложението на Комисията за конвергенция? Тоест, до края на следващата обща съскостопанска политика да има само 75% конвергенция. Какво смятате по този въпрос? Ако действително става дума за постигане на резултати чрез ефективна работа, защо едни от участниците да получават 75% от това, което други участници, постигнали също такава ефективност, ще получат. Благодаря, господин председател. Аз имам един въпрос е, който отправям към тримата презентатори. Първо, мисля, че всички сме съгласни, че системата, която предлага комисията, ще има ефект и трябва да внимаваме е, от е, този ефект на дебюрократизация, земеделския стопанин също да получи нещо. Първо, Harmony Шанс в Deliver System, какво е, ще бъде упростяването за земеделските стопани. Е, ако за земеделските стопани нещата не се продължат, е, както се казва в Германия, сме търгували с лимони, т.е. нямаме никакво предимство. Второто, Имаме система Deliver System, общи цели, общи индикатори. Държавите членки правят от, на тази основа национални стратегически планове, как ще поддържаме всичко това в рамките на една ОСП, така че накрая 27 държавни е, сълскостопански политики да не се формират. Имаме също така различни менюта. Първо държавите членки трябва да дадат резултати на комисията, трябва да предложат програми и след това по смисъла на добрите практики държавите членки трябва да осъществят обмен как да усъвършенстват своите програми. Това може да бъде подход към възможно решение. Лично аз имам страх че когато ще се пишат национални стратегии, Германия да не даде 50 кг хартия, други държави членки 10 страници. Така че в случая тук трябва да има хармонизация. Третия въпрос. В крайна сметка ние имаме различни, две различни нива на разглеждане на нещата. Първо връзка, отношение между комисията и държавите членки, която трябва да се уреди с Deliver System, с индикаторите и а, е, след това а, е, каква е, какво е отношението или връзката между държавата членка и земеделския стопанин как може да се опрости тази връзка между земеделския стопанин и държавата му от една страна и комисията му, защото това всъщност е, е много важно за нас. Ние поставяме в центъра земеделския стопанин. Е, общите цели, които се задават, е, как да стигнат пряко до е, земеделския стопанин. Това не е толкова лесно. Ако беше лесно, би било много добре. Но как функционира държавата членка в случая като междинно звено? За мен това не, ми, не е съвсем ясно в предложената система. Благодаря. No tak, jak harmonizować według ilości stron? Да. Как да се хармонизира броя на страниците? Да, трябва да се договорим някакси. Господин Дантан. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че има три основни точки, от които трябва да, които да използваме като отправни първо. Договорите, още връщайки се към Лисабонския и договор от Рим и начина по който са включени селските стопани в тях. Това е економически елемент. Втория елемент. ОСП вече е предмет на възраждения сред част от е, обществеността е, е, и тя е важна част от бюджета на Европейския съюз. За това за мен е много важно да има много голяма коректност при разходите и отчитането им. И въпросите ми са следните. Какво може да стане през следващия програмен период, ако не се включи действителна проверка на сметките от страна на Сметната палата, тъй като няма ясни показатели. На трето място, третият елемент. Случват се неща, които засягат цялата планета. Включително случващото се с климата, с биологичното многообразие и прочие. И политиците трябва да реагират на тези нови предизвикателства. Смятате ли, че е, рамката е, за е, оценка на ефективната работа, която предлага комисията днес, е достатъчно добра, за да откликне на безпокойствата на хората за климата и законната среда и за биоразнообразието? И ако не, какви какво може да се добави? Благодаря. Андрю. Господин Андрия, благодаря. Господин председател, искам и аз да се присъединя към благодарностите за изказалите се, въпреки че не всичко, което казаха е особено обез... успокоително. От, още от самото начало реформата беше представена като насочена към опростяване и субсидиарност. Обаче реалните мерки, според мен, не водят нито до опростяване, нито до субсидиарност. И така, първият ми въпрос, вземайки преди всичко това, трябва ли задължително да се ренационализира провеждането на реформата? И е, възможно ли е ефективността е, да бъде е, определена на национално равнище, не на е, общностно равнище? Какво се случва с общите ни цели в тази нова реформа? Вторият ми въпрос. Каква е способността на новопредложените сегашния реформиран вариант на ОСП да вземе предвид, и тук вече колегите засегнаха тези теми, случващото се извън европейската територия. Ако се връщаме на национално равнище, а, има опасност още повече да загубим от погледа си между континенталните а, развития. И накрая, няма ли опасност да се стигне до изкривяване на конкуренцията при положение, че има различни мерки на, различни, на национално равнище. Става дума за сравнение с сегашната система. Благодаря много. Да, доста сложен е този въпрос. Давам думата на представителя на Европейската комисия. Заповядайте. To... Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам за няколко минути да обобщя коментарите си и към направените презентации и към повдигнатите в коментарите въпроси. Нека първо да започна от казаното от а, моя добър приятел Ив Мадр, който твърди, че ОСП трябва да има едни и същи правила за всички. Аз мисля, че това вече се отклонява от съществуващото действие на ОСП. И тук не говори за втория стълб, защото втория стълб, разбира се, е, дава възможност за диверсификация и за реакция на случващото се на място. Но дори в първия стълб вече има над 40-50 възможности за прилагането на мерките в областта на преките плащания. И ако сравним преките плащания във Франция с тези в Германия, няма да намерим особено много е, еднакви правила. Така че вече е иллюзия, че ОСП е еднаква за всички. На второ място, предложението за опростяване. Казва се, че няма гаранции, че ще се постигне опростяване. Ами, нека да видим защо политиката е сложна в момента. Сложна е, защото се основава само и единствено на правила, които много внимателно и подробно се контролират от Европейската комисия. Защо? Защото се, възникна се стигна до механизъм, който въвежда все по-сложни правила и все по-затегнат контрол всеки път, когато се установи някаква грешка. От 8 години отговарям за одита на ОСП в е, Европейската комисия и мога да ви уверя, че това е така. И в крайна сметка, е, селският стопанин понася е, най-строгите наказания и, и не може да не ги понесе, защото всеки следващ правоприлагащ нагоре по веригата каза, ако аз не приложа това, мен ще ме накажете и така нататък. Нашата задача сега е да променим нещата, да се сложи край на тази верига. Няма как да се постигне опростяване, ако не се излезе от тези прекалено подробни правила. На второ място, във връзка с казаното ти в Мадра, за това, че може вече да се прилага работата на а, органите за сертификация. А, но всъщност ние вече го правим, затова не разбирам въпроса. От 2015 година го правим и разчитането на дъжността на тези органи а, за сертифициране а, се увеличава спрямо нашите преценки, но за това има нужда от време. Трябва време, за да се провери работата на тези сертификационни органи. И това показва, че с течение на времето ще е, е, се постигне все по-голяма надежност. В зададените въпроси беше пропуснат един важен елемент, а той е важен от, важна част от реформата. А именно фактът, че Европейската комисия трябва да одобри плановете на държавите членки. От дискусията до тук изглежда, че държавите членки подават плановете и толкова. Напротив, държавите членки започват от анализ тип СВОД, силни и слаби страни, възможности и заплахи. След като е, се е, отчитат резултатите от този анализ, който вече се прави с е, сътрудничеството на комисията, се разработват критерии, които могат да помогнат на държавите членки да установят къде се прилага по-добре и къде по-зле изискването за упростяване и ефективност. По-настоящем има различни възможности за държавите членки, които те могат да прилагат абсолютно независимо от нас. А за в бъдеще, в следващия вариант, ще могат да се прилагат мерки на национално равнище, но в рамките на одобрението на комисията. Нещо, което ще доведе до много повече общи страни. Следващата точка, нещо, което често е, систематично се пропуска, а то е важен елемент е, на реформата, а именно какви ще са правилата, които ще се прилагат на ниво държави членки и дали те ще се проверяват. Разбира се, че ще се контролират системите, които се прилагат на ниво държава членка и ако съответната система, която е въведена на ниво в съответната държава членка, по някакъв начин не изпълнява изискванията, тя ще трябва да бъде коригирана. Тоест има елемент за гарантиране на правомерност – но това вече не е на ниво получатели на средствата, защото искаме е, да избегнем тези сложни отношения а, и твърде подробни изисквания, които отиват чак до получателите и да работим на системно ниво. Следващата тема а, дали критериите са достатъчни, за да може да работи ефективно Сметната палата. Сметната палата вече го прави. Сега, законодателите не са на комисията не е законодател и Сметната палата не е законодател. А, допустимостта за, европ... за финансиране от европейския бюджет се определя по правила, определени от съзаконодателите, именно Европейския парламент и Европейския съвет. И а, е, се изисква да има ясни правила, които след това да се прилагат и от сметната палата. А, е, това е ваша задача. Ако не го направите, тогава ще останете в ръцете на сметната палата, която със своите доклади ще определи правилата, които да се прилагат по-нататък. Ще дам думата на колегата Лондеро, който ще засегне елементите на дискусията, свързани с постигането на резултати. Благодаря. Няколко думи ще кажа за новата рамка за резултатите и наборът показатели, които се предлагат за измерване на всеки етап на качеството на изпълнение на политиката. Ние не преоткриваме топлата вода. Система съществува и днес. В началото на декември комисията публикува всички данни за показателите, които са включени в общата рамка за наблюдение и оценка. Там има пълен списък на всички показатели за оценка на резултатите постигнати благодарение на интервенциите. Има и доклад до съвета и парламента с първоначална оценка на изпълнението на ОСП в светлината на тази обща рамка за наблюдение и оценка. Националните стратегически планове за изпълнение на ОСП – трябва да бъдат разработени в съответствие с общите цели, а не по линия на показателите, които се прилагат за оценка на постигането на целите. Ето какви са правилата на играта. Имаме общи цели на нивото на Европейския съюз. Има специфични потребности на държавите членки и техните райони на лице е цялата информация, необходима за постигане на целите. Държавата членка си казва, ето ги целите, те трябва да бъдат постигнати, разполагам с такива ресурси, с такива финансови средства за финансиране на интервенциите от два фонда, което означава много широки възможности за намеса. Не бива да приемаме за даденост е, този подход като напълно последователен. Той подлежи на обсъждане и до уточняване на всеки етап. След това има система за ежегодно отчитане на резултатите по бенефициери, плащания, разходи. но това са резултати, които се мерят с съответните показатели. Затова казваме, че показателите са обвързани с резултатите. Uh, biodiversity, so we measure and we, and members... И ако държавата членка иска да увеличи броя на участниците, съответно бенефициерите по е, някоя ОС, или мярка, то тогава именно чрез показателите може да се измери въздействието от политиката. Това е по-трудно. Всички сме единодушни тук, защото има различни фактори, които допринасят за въздействието и много трудно да се разграничи прякото въздействие на ОСП от въздействието на други фактори. Но още в момента на приемане на националния стратегически план може да се прецени дали е амбициозен, дали съответства на общите е, цели и дали отразява особеностите на държавите членки. Благодаря. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tak. Благодаря. Госпожи и господа, Имате ли въпроси след казаното от комисията? Защото все пак имаме известно време и за това. Заповядайте. Само една минута, господин Яр. И след това господин Дантан още веднъж е, интересния въпрос е, от членовете на тази комисия. Как бихме могли да гарантираме, че след е, като държавите членки са изготвили националните си стратегически планове, да има обща европейска селскостопанска политика. Страховете са, че ОСП тогава ще се раздели на 27 различни сълскостопански политики, как можем да гарантираме една обща европейска рамка. Сега е, видяхме какви са различията, но как можем да гарантираме общата рамка. Това вълнува много колеги от нашата комисия. Имаме чувството, че е, нещата ще ни се изплъзнат от ръцете. Благодаря. Але завше му że jest mała elastyczność. Да, но ние говорим все пак и за известна гъвкавост. Държавите членки почти нямат думата. И е, Европейската комисия ще одобрява стратегическите планове. Ако се получи разногласие, ако има отклонения, то тогава комисията ще се намеси. Господин Дантан. Благодаря, господин председател. Сега въпросът ми е във връзка с Сметната палата. Знаете, че Сметната палата много често се намесва и аз мисля, че от името на Сметната палата може би се докуспа същата грешка. Ние сме преди избори и ми се струва, че трябва да бъдем много внимателни към това, което чуваме на място. Въпроса за общностните пари, откъде идват, за какво се харчат, това е въпрос, който е адресиран не към Сметната палата, а към нас, парламентаристите. Ние трябва да отчитаме пред избирателите как се изразходват тези средства. Също така и съответните служби, като ОЛАФ, например, също провеждат разследвания. И, и ние не мислете, че никой няма да ни попита какви са начините за изразходване на средствата, какъв е контрола. Това е въпроса, който ние си задаваме. Как можем да бъдем сигурни, че при е, същото използване на критериите или при използване на еднакви критерии, резултатите ще бъдат еднакви в отделните страни. Е, сега, е, ако никой не се интересува от парите или от е, съответствието, е, всъщност пак остава въпроса как и как се набират парите, къде отиват парите и на кого се предоставят. Господин Андрио, само за една минута. Е, дали можете да ни кажете с каква тази реформа ще прости нещата за земеделските стопани. Е, сега, за комисията е ясно, за държавите е ясно, но за мен не е ясно с какво за бенефициера нещата ще се упростят. Извинете ме, но не разбирам, не мога да е, измеря ефекта за бенефициерите на мястото, за земеделските стопани. Господин Фланаган. Чудесен въпрос, с нетърпение очаквам отговора. И може би и комисията може да отговори. Ако имаме една система на основата на резултатите, то тогава каква е логиката на комисията по отношение на сближаването? Един фермер ще получава 75% от това, което получава съседът му. За какви резултати говорим тук? И теж я мам питание, як аз също имам въпрос. Как с общите правила можем да гарантираме, че имаме еднакви възможности за развитие на селското стопанство, което се развива при толкова различни условия в отделните държави членки. Има различия в земеделските стопанства в отделните държави членки. И за това възможно ли е да се прилагат общи правила към такова голямо многообразие на условия и стопанства – Пет минути, не повече. Към а, експертите или към комисията първо да се обърна? Може би експертите все пак първо да чуем. Нека да чуем първо господин Мадър. Заповядайте. Qui благодаря, господин председател. Различните изказвания, аз ще се опитам да ги резюмирам. Ренационализация, хармонизация. Можем ли да имаме общи разпоредби, които да отчитат различните национални рамки? Днес аз мисля, че трябва да се подчертае, че ОСП е първия стълб са на общностно равнище. Имаме известни различия, но днес основните правила, предварителните условия са всъщност 63% в първия стълб и не са в ръцете на държавите членки. Това са правилата, дефинирани от съзаконодателя. 30 и 7% само от първия стълб са в ръцете на държавите членки и това изисква гъвкавост. Всъщност предложението е тази гъвкавост да се увеличи. Така че виждате, е, цифрите са различни. Можем ли да имаме общностен елемент, нещо общо, е, което да отговори на е, специфичните проблеми на територията и земеделските стопани? Аз мисля, че може. Е, това да бъде общо основно изискване, какво очакваме е, да изисква ОСП е, като изпълнение на цели от всеки земеделски стопанин. Но в този случай, ако имаме общи изисквания, ние ще трябва да имаме и съответни разпоредби, които дават възможност да се отчете гъвкавостта. Е, да има и добър баланс, еквивалентност, обаче еквивалентност на какво? И това какво не е дефинирано от е, съзаконодателя е, всъщност трябва да се дефинира. Мисля, че това е нещо, което не бива да забравяме. Казват ни, и това е предложението, че ние потенциално имаме 27 стратегически планове, 27 национални сълскостопански политики обаче, няма проблем да се отчете общностния метод, разбира се, с одобрението на комисията, която е гарант за изпълнение на общите цели. Да, но дали едно е, ново правителство, е, скоро избрано, е, силно би могло да обхване проблемите в тяхната специфика. Комисията ще бъде в правото си, ще има правомощия да се противопостави. Това е открит въпрос за вас като политически личности. Но дори да става дума за санкции или за контрол, или дори е, всеки да мисли по еднакъв начин, да е в еднаква ситуация. В стратегическите планове на държавите членки ще има разпоредби, които дефинират контрола и комисията след това, ако създаде едно общностно равнище, дали чрез делегирани актове, е, но всъщност може би и със законодателя може да реши за тези основни елементи, които да гарантират стабилност. Що се отнася до системата на съответствие, аз виждам Руди, който казва да, съществува подобно нещо. Това доказват и думите на Мишел Дантан, но ако това съществува т.е. Е, разплащателните агенции да организират национална сертификация, за да се е, следи за правилното изразходване на публичните средства и обясняване на дънакоплатеца как точно се изразходват тези средства, че грешките са минимизирани, какво е, ни пречи да въздигнем този принцип на общностно равнище и е, да се гарантира, че средствата по ЛСП продължават да се използват е, ефикасно. Що се отнася до резултатите, аз мисля, че има една точка във връзка с резултатите. Това е какво очакваме, какво разбираме под резултати. Става дума за определени мерки, по които изискваме определени резултати, е, оценка на въздействието върху околната среда, върху економиката на тази мярка, тъй като става дума за различни мерки. Аз мисля, че ние е, след няколко години, може би тук ще кажем, че има, е, да речем, 2000 хектара, които са починени на тази мярка и става дума за директен ефект върху околната среда, върху гражданите, но може би това не е политика на резултатите. Така че е, като че ли сме заобиколили целите. Още днес е, в индикаторите за резултатите трябва да знаем, че те не се отнасят до измерими резултати. Това е което липсва. И по това трябва да продължим да работим и трябва да постигне много голям напредък. И последно, за да отговоря на господин Пауло де Кастро, във връзка с неговия въпрос, още от самото начало всички знаят, че имаше преговори за рационализация в държавите членки, имаше и преговори между съвета, парламента е, така че ние е, в този случай ще видим една национална стратегия, която се е, разпределя на регионални стратегии. Това е голям риск, обаче той е легитимен. В този случай, ако стигнем до края, ще имаме политики за контрол и санкции, правила за допустимост, от основен характер, подчертавам от основен характер, които ще са за регионите, е, така както е, ги имаме днес. Е, това е въпрос, който аз поставям и наистина този въпрос трябва да се поставя, за да се знае докъде надолу ще стигнем и може би е, отношението между комисията и държавите членки ще бъде по-лесно в техните отношения е, да се въведат минимални изисквания, минимални правила за земеделските стопани, които те трябва да спазват. И след това е, ще се зададе, може би, въпроса за еквивалентността, но еквивалентност на какво? Това е нещото, това е въпроса, на който трябва да си отговорим. сега зависи дали ще имаме резултати на едногодишна основа, на многогодишна основа. Това е нещо, което трябва да управляваме много точно. Папа Чубак. Господин Чубак. Да, благодаря ви много. Въпросите към мен е, искам да започна с тях. Два въпроса имаше господин Агню. Как са определяни земеделските стопани и е, стопанствата. Имайте предвид, че това са две различни понятия. Едно е земеделски стопанин, друго е земеделско стопанство. Вярно е, че някои земеделски стопани имат и външни доходи, но това не променя положението. Някои от тях са много дребни – има хора, които в почивните си дни имат мънички стопанства, произвеждат си собствена продукция. Има и друг вид. Това са пенсионери, които произвеждат земеделска продукция – след пенсиониране продават по-голямата част от стопанството, запазват си мъничка част от а, бившето си стопанство, което могат да обработват. Има и такива. Има и стопанства спекуланти. Така, например, в Польша цената се увеличи спекулативно. От 3500 злоти на 40 000 злоти скочи цената на земята и тя се купува не от земеделски стопани, а това е земя включена в стопанства. Затова казвам, че има разлика. За биологичното производство беше зададен въпрос. Повечето производители не разбират последиците от своята дейност за околната среда. Най-важният критерий за земеделския стопанин е економическият ефект. И то в нетно изражение. Това интересува стопанина. Той не разбира или в най-добрия случай почти нищо не разбира от екосъображения. И мога обръщайки се към председателя, напълно откровенно да кажа, че разбира се, обобщавам. Сигурно има е, е, земеделски стопани, които са съвсем наясно какви са последиците за околната среда от тяхната дейност. Нямахме време да се спрем на редица други елементи – но ефектът е, много често е, се чувства за един по-продължителен период от време. Например, прави се една инвестиция, а на следващата година е, има допълнителни разходи, такси по обслужване на кредита, погасителни вноски, стагнация – Затова ефектът понякога може да се измерва просто като запазване на статуквото, запазване на съществуващо положение. Понякога е много трудно да се прогнозира какъв точно ще бъде ефектът. През 2007 година, ако са приети едни цели, то тогава кризата, която последва, значително ги промени. Ето защо за производителите е по-добре показателите да се прилагат към стопанството, а не към стопанина. Така хората ще бъдат по-добре подготвени с документация, ще са по-наясно с целите, които трябва да бъдат постигнати в дългосрочен план. Няколко думи за връзката между държавата и земеделския стопанин. Беше изтъкната необходимостта от намаляване на бюрокрацията. От опит знаем, че ефективното функциониране на администрацията е благотворно. Вземането на решения, уравняването на сметките – има положителен ефект и за самия земеделски стопанин. Пример за ефективна администрация е използването на еднообразен формуляр. И накрая оставих, може би, най-важния въпрос. Какво е общото в действащата обща селскостопанска политика? И отговорът е първият стълб. Защото повечето средства се изразходват именно по линия на първия стълб. И независимо от особеностите в отделните държави членки, именно по първия стълб се извършва основната дейност. Целите на ОСП са също общи, общо европейски. Не мога да си представя при цялото многообразие на държавите членки да имаме една единствена политика. Но тук пък виждаме ролята на Европейската комисия, която следи дали е, се работи за общите цели. Благодаря. Сега съвсем накратко. Вярвам, че работата на нашите е, земеделски стопани трябва да се опрости. Това е предимство. По-малко предписания, по-малко намеса от страна на комисията. Държавите членки трябва да разполагат с по-голяма гъвкавост по отношение на условията за освояване на средства. Иначе съм е, убеден, че а, когато а, условията поставят а, земеделския стопанин в а, трудно положение, то тогава а, се поставя въпрос за цялостното програмиране и изпълнение на ОСП, а то поставя под въпрос и резултатите. Тъй като ние сме в навечерието на изборите за нов Европейски парламент, мисля, че не могат да бъдат дадени отговори на всички въпроси, но според мен новата обща селскостопанска политика трябва да се основава на съответствието. Трябва да има ясни, конкретни количествено измерими общоевропейски цели. Това ще внесе повече яснота, ще е, вдъхне и повече увереност в е, работата на Европейската комисия и изпълнението на ОСП в държавите членки. Трябва по-голяма съгласуваност. Е, напълно наясно съм, че това е много трудно. И трябва ясно взаимодействие между регионалното, националното и европейското равнище. Ориентирането към резултатите, е, което се иска и предлага от, държавата, от Европейската е, комисия, би трябвало да стимулира изпълнението, но за момента това, което се предлага, е твърде ограничено. Отбелязвам, че е, има членове на комисията, които изразяват безпокойство по отношение на това е, предложение. Трябват следните елементи. Ясни, конкретни, количествено измерими цели с оценка на основата на също такива количествено е, измерими показатели за въздействието – прозрачните елементи ще дадат възможност да се докаже истинската ценност на ОСП. И тогава вече ще можем да говорим за качество на изпълнението. Благодаря ви за проявения интерес. Уф. Какво имате предвид? Може би не съм разбрал добре а, е, това, което казвате за показателите. Искам да кажа, че най-голямата трудност е с е, показателите е следната. Никога няма да има сигурност комисията, ако нямаме предварително определени показатели. Това е ясно. Но те трябва да бъдат ясно разпознаваеми. И е, когато имаме такива е, предварително обявени показатели, трябва да се държи ясна сметка за особеностите на региона. Така ще има и повече доверие в комисията. Или казано съвсем просто трудността при практическото а, приложение е Когато имаме годишна оценка на резултатите, тогава не могат да бъдат обхванати всички положителни въздействия затова трябва по-продължителен период. Благодаря. А сега комисията. Thank you, uh, Uh, let... Благодаря ви, господин председател. Нека да започна с uh, означаемото на буквата О в ОСП, общата сълскостопанска политика. 73% от средствата по настоящем се разходват по един общ начин в първия стълб. Има държави членки, които обаче прилагат различни е, системи за оценка на допустимите плащания и бенефициери. Някои правят оценка на национално равнище, други на регионално. Има различни е, е, типове региони, не само административни, има е, агрономически определени региони. Има е, държави членки, в които има обвързани, и в други напълно необвързани плащания. В някои има горни тавани, други не. Е, някои се държат над 30%, други са под 5-6% необвързани плащания. И сега имаме и допълнителен елемент, избираем в определението на постоян, за постоянно пасище, така че дори определението за постоянно пасище не е еднакво навсякъде. Дори там има възможност да се избира. Не казвам това, за да дискредитирам политиката. Казвам го, за да на, си даваме сметка, че а, и по-настоящем ОСП не е еднаква навсякъде. Както казахте сам вие, господин председател, е, това просто няма как да стане, тъй като Европейски съюз е твърде разнообразен и е, има съвсем различни е, а, ситуации и от организационна, и от а, географска гледна точка. Не може да се сравнява Финландия с Сицилия. Затова дадохме различни типове възможности за гъвкавост, с задължение да се работи и с анализ на потребностите, да се включва анализ на силни и слаби страни, възможности и заплахи, да се включват заинтересованите страни и така да се решат най-важните проблеми на съответното място. И така, защо следващата политика е много повече обща? Защото имаме три общи и девет конкретни цели, които задължително трябва да се включат и да се разгледат при анализа на потребностите и при оценката SWOT. Трябва да се вземат правит определени правила за управление на средствата и ще има процес за одобрение, който събира всички елементи на едно. Това означава, че има много строги изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да се одобри съответния национален план. И законодателите имат привилегията да добавят допълнителни критерии към този общ каталог. Ако смятате, че предвиденото до тук не създава достатъчно обща селскостопанска политика, можете да включите и други критерии. Господин Тантан, вие попитахте как можем да направим така, че ОСП да се прилага по еднакъв начин навсякъде. Ами, няма как да се направи това, нито днес, нито за в бъдеще. Ако погледнете доклада за годишната ни дейност, ще видите държави членки, при които има сравнително високи нива на грешка и други държави членки, в които има твърде низ, е, изключително ниски нива на грешка. Е, подобряват се, разбира се, резултатите, но има различен тип и качество на административната работа в различните държави членки и различни процеси на оценка. Е, това няма да е различно в новата система, но новата система ще работи с нови параметри. И е, елементите правомерност, и, зак... и е, е, законност се пренасят на трябва да се гарантират на ниво над е, крайния потребител. За да можем да сме сигурни, че е, всяко едно от административните вера, звена в веригата е, си е свършил работата коректно. Е, беше казано, че това може да доведе до проблеми за регионите. Аз не мисля, че проблемите ще са толкова големи, колкото ги описвате, защото те вече проявляват програми за регионално развитие и имат добър опит в програмирането и планирането. Комисарят Хоган обсъжда темата с италианския министър на селското стопанство. Там бяха представени и регионите, провеждахме срещи и с други държави, където има децентрализация, като Германия, като Белгия, като Испания. И не смятам, че може да се смя... твърди, че този тип въпроси е... няма как да се разрешат достатъчно добре. Що се отнася до елементите свързани с постигането на ефективност. Тук искам да кажа следното. Говорим за показатели. Показателите трябва да бъдат отчертани по такъв начин, че да има равновесие между качеството на показателя, искаме възможно най-добрия показател, и целесъобразността на приложението на този показател. Тоест, търсим ефективните показатели. Има някои показатели, които може по-добре да отговарят на целите на предложението, но да са много по-трудни за приложение. Затова искаме да се намерят показатели, при които да има достатъчно добро равновесие между качеството на показателя и е, ефективността на неговото приложение. Имате думата за максимум 5 минути. Да, по този въпрос. Когато става дума за избора на показателя, когато се казва, че е, резултатите не са е, въздействие. Системата предвижда резултати, т.е. напредък към постигането на определена цел и въздействие. Имаме и двете неща. И резултат, и въздействие. Включени са така, че не може да се каже, че не са там. А, обаче, единият е за използване на крайния резултат на място. Т.е. ако дадена държава членка смята, че за да се постигнат целите, свързани с околната среда, има определени потребности, свързани с мерки за почвата и по-конкретно органичния въглерод в почвата, то могат да предприемат определени мерки за подобряването на този показател и в хектари или процент от територията да се определи в каква степен е, е задължително да се приложат тези мерки. Оттам нататък може експерт да отиде и да провери въглеродното съдържание на почвата. От друга страна, на, всичко ни е, на всички ни е ясно, че не може да се подобри плодородността на почвата от днес за утре. Това е процес. Затова мисля, че а, целта качество на почвите е хем ясно, хем, ясна, хем амбициозна. Що се отнася до конвергенцията? Сближаването между плащанията, които получават различните селски стопани. Това беше е, резултат от решенията взети по последната реформа. Показател I-24 е справедливост и по него в момента водим разговори с държавите членки. Опитваме се ясно да определим какви са значенията на различните показатели и е с, с каква методология трябва да се събира информация за тези показатели. Един показател тук може да е това, че 80% от подкрепата отива за 20% от селските стопани. Спомняте си това съотношение. Така че може да се разгледат тези цели, да се е, направят съответните планове и накрая има възможност за докладване на резултатите. Много време прекарваме с държавите членки в обсъждане на всяка една подробност. И е, сме готови когато пожелаете да ви обясним по всеки един показател точно колко сме напреднали с държавите членки, защото ако има повече яснота, според мен много от безпокойствата, изразени днес, ще бъдат успокоени. Що се отнася до повдигнатия въпрос за спекулацията? с земя. Имахме доклади на млади учени от Холандия. Доклад беше изготвен и от нашата парламентарна комисия, така че темата вече е покрита. За регионите, които са длъжни да подготвят планове по втория стълб – те вече са имали е, задължение да го правят по втория стълб, така и е, стана ясно, че тяхното многообразие не е проблем. Що се отнася до това, доколко обща е общата сълскостопанска политика? Разбирам обясненията, но е, имам един въпрос. Може да се окаже, че Европейската комисия поема твърде много отговорност и това по някакъв начин навлиза в, прав... в зоната на правомощи на Европейския парламент. Ще разговаряте с държавите членки, но не и с Европейския парламент. Предполага се Европейския парламент да приеме регламент и след това този регламент по някакъв начин да се приложи. Но е необходимо парламентът да може да направи оценка на приложението и за това трябва да е наясно какво се обсъжда от Европейската комисия и от държавите членки. Тук става дума за правомощите на нашата парламентарна комисия и на Европейския парламент като цяло. Надявам се, че в следващия парламент това ще бъде взето предвид. Необходим ни е диалог, а и няма достатъчно диалог. Господин Фланаган, мога ли да повдигна тема по точка разни? Да, заповядайте. Преди да бъде задействан член 50 в тази парламентарна комисия ни беше казано, че не можем да разговаряме за Брекзит преди да се засегне член, да се стартира действието на член 50. Ако няма споразумение за Брекзит, Ирландия и Северна Ирландия са изправени пред много тежка ситуация. Искам да разбера ще се обсъдили тази тема в четвъртък? И ако не, кога ще се обсъди на следващо заседание на Комисията по селско стопанство? Защото няма нищо по-важно за моята страна от тази огромна пропаст, пред която ще сме изправени, ако няма споразумение за Брекзит. Е, Искам да проведем дискусия по темата и да изискаме брифинг от комисията за това какво ще направи комисията, ако има Брексит без споразумение, защото много добре знаем, че това ще доведе до пълен хаос на остров Ирландия. Да, няма как да не се съглася с вас. На 7 май, март е следващото заседание – на парламентарната ни комисия. Прекалено рано е да организираме е, обсъждане за тази дата, но на 18 март трябва да имаме повече яснота за е, договореностите между съвета и комисията, така че, моля ви, дайте знак за това преди 18 на секретарията. Сигурен съм, че ще има за какво да говорим. Да се надяваме, че до междувременно ще бъдат взети решения, които да успокоят страховете ви. И така срещаме се отново на 7 март от 10 до 1 часа и след това на 18 март. Благодаря ви много. Много ми е приятно, когато провеждаме такива спокойни, задълбочени дебати, където всеки може да се изкаже спокойно и не ми се налага да прекъсвам никого. Благодаря много на всички, благодаря на експертите, благодаря на преводачите.